<laughs> no, no, no, no. It was in, in the program. So, shall we start and, uh... Нека да започнем. В продължение на дискусията, която проведохме тази сутрин за положението в Албания. Ще има предложение за резолюция за европейската интеграция на Албания. Искам да помоля господин Чунтис, който е докладчик, да направи кратко представене на предложенията. Господин Чунтис, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да се извиня за това, че пристигнах е, по-късно. Трябваше да присъствам на заседание на друга комисия и останах с впечатлението, че моята точка е по-късно в дневния ред. Кажете ми, господин председател, с колко време разполагам за представенето на проекта за резолюция? Uh, uh, Около 7 минути, между 5 и 7 минути. Достатъчно щедър ли съм? Е, Благодаря ви отново. Дебата за процеса на интегрирането на Албания в нашата комисия е много актуална тема. Тази сутрин ние проведохме актуална дискусия за положението в Албания с представител на албанското правителство, заместник министър-председател и външен министър господин Алиев Мета. и колегите можаха да поставят всички въпроси, които имаха такива. Имате текста на проекта за регулюция пред вас. Открит съм за ваше предложение, както и за коментари, ако имате такива. Мисля, че като цяло ние сме съгласни с а, моите предложения, но ако колегите имат някакви допълнителни предложения, те ще допринесат за подобряване на текста. Искам да благодаря на всички, които ми помогнаха в изготвянето, най-вече на Ева от секретарията на Комисията за външни работи. Разговарях също и с хора в съответната комисия в Европейската комисия, разговарях с представители на Албанското посолство, това, което ми помогна особено много, беше последното ми посещение в Албания. Можах да използвам много информация, която получих там в резолюцията. Срещнах се с представители на всички парламентарно представени политически партии, както и с представители на правителството. Не само с управляващата партия, а с всички парламентарно представени сили. Искам да подчертая този въпрос. Говорих също с министрите, които имат важни ресори, включително външните работи. Също срещнах се с представители на гражданското общество. Става дума за представители на синдикатите. Например, срещнах се с асоциации, които се борят срещу трафика на деца. Срещнах се с журналисти, също Асоциацията на ромите в Албания, асоциации за правата на жените. Всички тези срещи ми помогнаха изключително много. Някои от проблемите проистичат от а, факта, че в Албания гражданското общество не е достатъчно силно. Трябва да подчертаем отново факта, че Европейският парламент иска да подкрепи процеса на интеграция на всички страни от Западните Балкани. Ние вярваме, че нашата подкрепа ще бъде стимул за тези страни да ускорят усилията си. Надявам се, че този процес ще помогне на албанското правителство, на политическите партии, на социалните партньори да укрепят демокрацията и да подобрят условията на живот на албанците. Също считам, че това ще помогне на добросъседските отношения с а, други страни, защото някои от а, въпросите не засягат а, само Албания. Да вземем за пример корупцията, прането на пари, както и други явления от този характер. Тоест, това са въпроси, с които Албания не може сама да се справи. Те са въпроси, с които трябва да се справят много други страни. Това ще изисква сътрудничество с съседните страни от региона. В някои случаи имам усещането, че като Европейски парламент е, наш дълг е да подкрепим е, страната чрез е, пакети помощ. Една от темите, която разисквахме, е свързана с ситуацията, която възникна в Албания след последните избори от юни 2009 година. В момента има застой, няма изход. За сега говорим за сблъсък между правителството и опозицията. Причината за това е оспорването на валидността на резултатите от изборите. Нещата съвсем не се подобряват и считам, че този проблем иллюстрира проблемите, слабостите, заложени в системата. Трябва да има демократизация. Разбира се, всичко това забавя необходимите реформи в Албания. Искам да съм съвсем откровен по един въпрос. Какво може да направи Европейският парламент, какво може да направи нашата комисия, какво могат да направят институциите? Аз не считам, че ние трябва да посочваме само проблемите или пък да получаваме хората какво трябва да правят, защото това няма да бъде възприето добре с, от политическите среди в Албания, които трябва да решават проблемите. Ако правим различни изявления, това може да се използва от една или друга страна в този спор. Ние трябва да помогнем да се намери изход от този застой, за да може албанския парламент да работи както трябва, да има политически плурализъм. Следващата година предстоят местни избори и има доста съмнения и несигурност, че сегашният застой няма да допринесе за демократичния процес и ще затрудни местните избори следващата година. Аз не разполагам с достатъчно време, затова може би ще ми позволите да фокусирам вниманието ви върху три основни въпроса. Първият се отнася до визите. Ние трябва да подкрепим либерализирането на визовия режим. Това е записано в моя доклад. В новото предложение на комисията трябва да се реши проблема с либерализирането на визовия режим, колкото е възможно по-скоро, но трябва да признае нещо – Действително трябва да подкрепим либерализирането на визите, но не бива да забравяме две неща. На първо място, какво ще се случи, ако се либерализира визовия режим? Какво ще стане, ако има много албанци, които дойдат в Европейския съюз? И на второ място, ако бъдат създадени техническите условия, кой ще отговаря за контрола, как ще се гарантира защитата на личните данни. На второ място искам да се спра на институциите на правната рамка в Албания. Мисля, че там е постигнат значителен напредък. Много нормативни актове бяха прияти. Сега трябва да видим как тези добри закони ще се прилагат на практика и как Европейския парламент може да подкрепи този процес. Мога да ви дам и конкретни примери, за да кажа какво имам предвид. Ние искаме тези закони да се прилагат. Нямам време, но позволете ми също да кажа, че третия ми коментар е свързан с економическите въпроси, економическото положение в Албания в момента. Бих могъл да ви предоставя повече информация по време на дебата. Струваме се, че трябва да актуализираме информацията за ситуацията там. може би коментарите, съдържащи се в резолюцията, са малко строги, но трябва да имаме предвид, че независимо от кризата, в Албания има висок економически растеж. Въпросът обаче е дали този растеж се основава на реални факти, на реални данни, цифри, дали има основания за безпокойство. Голяма част от албанската економика зависи от преводи от чужбина и инвестиции на две страни Италия и Гърция Гърция е сега в криза, не знае дали може да се разчита на същия инвестиционен поток, както до сега. Албанската економика също зависи в голяма степен от строителният бранш, който също е в криза. Има спад в частните инвестиции в Албания. Поради всички тези съображения може да има основания за опасения. Може би ще трябва да коригирам участи тези строги наблюдения, които съм отразил в проекто резолюцията, но трябва да имаме предвид тези три основни въпроса. Тази сутрин също се говори за енергетиката, за опазването на околната среда. По въпроса за енергетиката първо. Става дума за сигурността на енергийните доставки. Албания трябва да фокусира вниманието си върху възобновяемите енергийни източници. Това са въпроси, които трябва да се решават съвместно с съседни страни, към които също сигурно проявяват интерес към тях. Беше казано, че има вероятност да се изгради атомна електроцентрала в близост до гръцката граница това поставя и въпроса дали ядрената енергия е альтернативен източник на енергия. Според мен това не е така, но е въпрос, който можем да обсъдим. И така очаквам да чуя как ще протекат разискванията и по какъв начин можем да подобрим резолюцията, за да постигнем най-добрия възможен резултат. Благодаря, господин председател. Приветствам доклада и мисля, че той ни дава добра отправна точка за дискусия. Искам да очертая няколко въпроса. Политическите въпроси в Европейския съюз на първо място. Знаем, че няма напредък в урегулирането на политическото положение в Албания. Следва да подчертаем и важността на този факт, особено с оглед на амбициите на Албания за присъединяване към Европейския съюз. Важно е да подчертаем, че решението трябва да се намери чрез демократичните институции на място. Всички партии трябва да приемат резултатите от изборите. Считам също, че Европейският парламент трябва да има своя позиция по въпроса и при необходимост – да направи всичко, което е по силите му, да помогне за нормализирането на положението. Когато докладчикът е, е, изготвяше доклада си, не беше ясно, но мисля, че сега трябва да се спомене, че Албания вече предаде пълния попълен, пълнен въпросник за а, присъединяване към Съюза. Това е много важен въпрос и мисля, че ако не го споменем в а, доклада, този доклад няма да бъде изчерпателен. Бих искал да окоръжа докладчика да измени алинеите, свързани с економическото състояние в Албания от 22 до 25 абзац, защото те малко са откъснати от реалността, като се има предвид факта, че Албания е бедна страна, която отстоя на световната економическа и финансова криза доста добре в сравнение с други страни от региона. Имаше положителен растеж на БВП през изминалата година. Затова считам, че трябва да отразим по-обективно, по-вярно реалността. Затова трябва да се променят тези параграфи. Освен това, считам, че би било уместно да се спомене активната роля на Албания в регионалното сътрудничество на, Балканския, на Балканите. Следва да споменем също че е необходимо след като бяха примахнати визите за гражданите на Сърбия и други страни от региона, може да се премине и към тези за Албания. Всъщност страната също примахна визите за доста страни от региона едностранно. Докладът трябва да насърчи Албания, без да прикрива каквото и да е, може да съдържа критика, но да споменава също и положителните постижения на страната. Съгласен съм с докладчика, когато казва, че либерализирането на визите е сфера, в която има значителен напредък и трябва да окоръжим комисията да представи нужните предложения в скоро време, за да можем да предприемем бързи действия в Европейския парламент. С тези изменения и някои допълнителни ми се струва, че ще имаме един обективен доклад за Албания. Благодаря, господин Кукен. Госпожа Пак. Аз искам да посоча, че този доклад е, в сравнение с предходния доклад за Албания на колегата Ручек е доста отрицателен, въпреки че наистина бяха постигнати неща, за които преди около 10 години нямаше да повярваме, че са възможни. Аз е, не мисля, че е добре нещата да се подминават без да се споменават. През декември ние имахме много по-положителен сигнал и, за съжаление, нещата сега са доста е, повърхностно споменати. Ние би трябвало да допринесем за подобряване на политическата система, но няма да можем да го направим, ако премълчаваме всичко. Аз смятам, че е наша задача да кажем на настоящата опозиция, както казахме на предходната опозиция, че протестите по улиците не са средството, с което се управлява една демократична държава. Трябва да наричаме нещата с истинската им имена. Аз очаквам опозицията да бъде избрана в парламента. И не може да се твърди, че е, всички е, сега трябва да се движат. Едните трябва да влязат там и да говорят с други. И неща, които не могат да бъдат решени в парламента, които не могат да бъдат е, решени там, трябва да могат да бъдат решени в избирателната комисия. Аз ви моля, уважаеми колеги, да проявите разбиране, че точка 4 според мен тръгва много, отива много далеч. Доклада на Одия е, стига твърде далече той да трябва да бъде дискутиран много подробно и ние трябва да се позоваваме на него и да го оставим в цялост, но да не влизаме в подробности, защото е, това наистина няма да допренесе. Аз бях там на изборите и видях как стоят нещата. Освен това, бихте ли могли да ми кажете какво означава член 23? Ние смятаме, че Албания трябва да вземе подходящи економически мерки, за да се погрижи за устойчив економически растеж. И какво означава това? Това нищо не означава. Какви са тия мерки? Просто за мен нещата не са достатъчно конкретни. И ако в точка 24 не се говореше веднага за образованието, всичко щеше да остане така. Просто ние е, губим предвид какво беше направено през е, последните години в образованието. Затова много ви моля да разделяте много внимателно отделните политики. И освен това, ние очакваме да не започвате вашите текстове и точки с отрицателните неща, с положителните неща. Това е достатъчно е, добро за да бъде възприят е, нашия доклад положително. Благодаря, господин Ручек. Благодаря, господин председател. Я аз ще говоря бързо. Искам да благодаря на господин Хунтис за работата му по този доклад. Аз го разгледах много обстойно. В общи линии това може да бъде добър доклад, но както споменаха колегите, е, има е, място за малко подобрение. Напълно съм съгласен с Дори Спек, е, за да се насърчи реформата не само на официалните власти, но и на гражданите, би трябвало да приложим подход, да започнем с нещо положително, с постиженията и мога да ви кажа, че през последните 2-3-4 години има много подобрения и много постижения и след това вече да разгледаме недостатъците и някои от нашите предложения, защото дори ако разглеждаме политическата ситуация в точка 3, да, наистина има политическа криза, но не можем да говорим за институционална криза, защото парламента, независимо от бойкота на опозицията, работи. Ако не бъркам, те са приели 150 и повече от 150 закона, повече отколкото в предшестващия период. И трябва да отчетем и това. Що се отнася до политическата ситуация? Да, Наистина, споменах и тази сутрин, ние трябва да се придържаме към принципите. В една парламентарна демокрация парламента е в центъра на системата дали ни харесва е, резултата от изборите или не, това трябва да бъде прието от е, всички партии. Има някакво усещане за несправедливост. Ако има такова, тогава трябва да се обсъди от партиите, да се създадат комисии, ако трябва, но да се реши въпроса вътре в парламента. Докладчик каза, че се говори за правната рамка, че но е важно не само приетите закони, но много по-важно е изпълнението на тези закони и това е един много добър подход. Няма да коментирам точка по точка, защото това ще отнеме много време. Тази сутрин споменах и зададох въпроси за економическата ситуация, за економическия растеж и отново мисля, че точките 22, 23, 24 би трябвало да бъдат малко по-конкретни, защото вече, както споменахме, Албания а, и Польша бяха единствените държави с, с економически растеж. Тя тръгва от много ниско, но има висок и устойчив е, економически растеж и това би трябвало да се посочи в изменения текст. Споменава се регионалното сътрудничество. Според мен това е много важно и трябва наистина да отчетем положителната роля, която играе тази държава в един нестабилен район. Държавата Албания се държи отговорно, много отговорно и това трябва да се учете и трябва да насърчим страната да продължи да играе тази роля, а именно да се засили регионалното сътрудничество, включително и економическото сътрудничество, защото ако разгледаме новата структура на ЦЕФТА, на економическата статистика, много малко търговия се извършва между страните в региона и аз мисля, че Албания може да изиграе по-важна роля. Спомена се въпроса за ядрената енергетика. Мисля, че е твърде рано на този етап да говорим по този въпрос. Албания не е взела решение. Рано е, прекалено рано е да се говори за е, ядрена енергия не може да се предотврати а, една държава да развива енергетиката си, включително и ядрената енергетика. Ние не го правим за държавите членки. Какво остава за държава а, която все още не е член на Европейския съюз, не можем да й кажем какви конкретни полики да развива, но естествено, тогава, когато говорим за екологически аспекти, трябва да говорим. 5 май по обед е крайния срок за за внасянето на изменения. Госпожа Сърджентини, благодаря господин председател. Вчера в Комисията по гражданските свободи, където съм докладчик в Сянка е, по въпроса за либерализирането на визовия режим за Албания и Босна. Ние говорихме с външния министр днес, преди 2-3 седмици вътрешния министр ни, пока... ни посети в Европейския парламент. И като ги слушам, нашия доклад, че който, извърш, който направи много добър, който изготви много добър доклад. Е, Вие се опасявахте, че е, доклад е много строг, но той не е. Ако слушахте министрите от Албания, те искат наистина да се говори твърдо и по въпроса за либерализирането на визия решим. Доколкото разбрах, комисията ще започне да работи по този въпрос, да може да се постигне това през септември, в зависимост от решението на съвета по въпроса за либерализирането на визовия режим и а, европейското членство а, трябва да има готовност, доколкото аз ги познавам, те наистина желаят много, но просто нека да им кажем съвсем ясно за какво става дума. Политическата ситуация с най-голямата политическа партия, която не е, иска да участва в парламентарната работа, това е сериозен проблем. Все още за устойчивостта на демокрацията и нейната защита в тази страна. И наистина се надявам, че посещението в парламента тук ще промени нещо в тази насока. И работата по либерализирането на визовия режим в Албания ни помага, подобрява се работата по трафика на хора. Те още не са постигнали необходимото и трябва да зная, че трябва да подобрят усилията си в това отношение, но това може да бъде направено по въпросите за е, опазването на околната среда и ядрената енергия. Естествено, не може да се каже на държава членка или на бъдеща държава членка какво да прави, но ядрената енергия не е устойчива енергия, не е възобновяем е, източник на енергия. Аз е, по-скоро бих насърчила истинска, а, истинско устойчиво енергийно решение. Зелените ще вземат отношение по този въпрос. Мисля, че това е всичко. Председателя, благодаря. Господин Мадлен, благодаря Господин председател, благодаря на докладчика за представенето и както каза госпожа Сарджентини, нещата са много а, положителни. Може би гледате през а, розови очила, някои проблеми са много трудни, много трудно се намира подход към тях. Е, е, корупцията в България и Румъния показва, че много години трябва да минат преди да се получи напредък. Е, това е културата на тези страни и трябва да сме с розови очила, за да кажем, че всичко е наред, особено като имаме предвид опита който има с други държави, с а, ко, корупция. България и Румъния се справят по-добре, всъщност, отколкото Румъния. Румъния е 71-во място в списъка, дори Колумбия е по-напред, в по-добра позиция. А Албания всъщност е 95-та. 95-то място всъщност е, едва ли ни дава право да правим комплименти на страната. Толкова е трудно да се работи и да се борим с корупцията. Мисля, че трябва да подчертаем това, а не да го замитаме под килима. И отново а, е, ние а, е, ще трябва да платим сметката, а, е, както това стана с Румъния и България и може би и с Румъния, защото в крайна сметка присъединяването към Европейския съюз е нещо, което е една а, генерална цел. И не бива да си слагаме розови очила. А, Албания от 1992 година е член на Организацията на Ислямските държави, Ислямската конференция. Е, и членовете, самите членки на Ислямската конференция са съгласни, че правата на човека и правата на децата би трябвало да бъдат ограничени и подчинени на шерията. И това е един от основните проблеми, пред които сме изправени в ислямските държави, а Албания наистина е ислямска държава. И а, страна членка на Ислямската конференция. И това противоречи на онова, което се успитваме да постигнем в Европа. Това е неприемливо за една потенциална членка на Европейския съюз. Тези две неща са несъвместими. Затова бих помолил докладчика да разгледа тези проблеми и по-задълбочено, да е, разгледа какво представлява организацията Ислямска конференция, да се прецени въздействието на закона на шарията и е, просто за е, нас това не е приемливо като румънец бих се изкушил да ви отговоря, но тъй като председателствам, няма да го направя. Годин Салавракус. Господин председател, колкото по-възрастен ставам, толкова по-балансирано се опитвам да гледам нещата. Всички доклади за страните кандидатки са обзети от духа на колониализъм, ако не се коригира нищо, защото всяка страна има право на съществуване и право на място под слънцето – едно слънце, което ние разделяме между всички нас. Но как изглеждат нещата с Албания? Албания няма економика. Там има 33% безработица и освен това в Албания има твърде хаотичен начин на действие, що се отнася до изграждане на економически модел. Но ние не трябва да забравяме, че Албания е балканска държава и вие като румънец може би много добре знаете, че Балканът, Балканският полуостров, така да се каже, е, е, всъщност е, това са бедните роднини от юга. Преди така наричахме Испания, е, а сега е, вече и Гърция. Гърция има вече проблеми, въпреки че преди беше една от най-добрите държави на Балканския полуостров. Ние очаквахме е, повече действия от собствения парламент и така нататък. Всички тези страни обаче се опитаха да е, изградят парламент безуспешно и ние виждаме как е, стоят сега нещата в Албания след всички трудности. Защо? Защото диктатурата в Албания може би е, беше най-лошата диктатура на целия Балкански полуостров. Енвер Ходжа наистина налагаше много жестоко тази диктатура и е, като че ли хората не можеха да се ползват от модерните придобивки на живота тогава. И е, също трябва да се има предвид и ролята, която игра Гърция. Е, отношенията с Албания са доста проблематични за колегите. Гърция беше фарът на демокрацията, на свободната пазарна економика, а, също и а, обичано място за инвеститорите, а сега Гърция страда от огромни економически трудности и до сега ние не сме получили необходимата помощ от Европа. Във всички случаи е, трябва още веднъж да се открои ролята на Гърция на Балканите. Мерили? Аз си мислих, че вие се съгласявате с мен. Сега искам да дам думата на господин Хаджи Георгио. Господин председател, най-напред трябва да поздравим нашия колега. Не казвам това само от любезност и че правим това винаги, когато започнем обсъждане на даден доклад. Винаги поздравяваме докладчика. Казвам го, защото вярвам, че това, което имаме пред себе си, е един анализ, който е направен от човек, от този регион. И е много важно да подчертаем този факт. Господин Чунтис знае какво се случва. Той е бил в Албания, срещнал се е там с много хора и използвал информацията за написването на своя доклад. Мисля, че трябва да знаем нещо повече за историята и географията на тези страни, за да разберем проблемите им. Казва се, че демокрацията в Албания е постигнала напредък. Да, разбира се, че е така, но можем ли да кажем, че всичко е наред с демокрацията, след като опозицията не иска да работи в парламента и го бойкотира? Ние трябва да направим така, че да отчитаме всички измерения на проблема, нито да преувеличаваме, нито да подценяваме нещата. Мисля, че господин Чунтес върши отлична работа, той се опитва да бъде реалистичен не трябва да отиваме твърде далече, защото това може да има обратен ефект. Господин Шунтес казва, че не трябва да правим изявления, които могат да доведат до повече конфликти и напрежения в Албания. Тези, които са запознати с Албания и страните от региона по-на юг и по-на север, знаят, че изявления, направени от Албания, западните демокрации понякога а, се използват а, за различни а, цели. Крайна степен сметка това а, довежда до обратен ефект. И така, ние не успяваме да постигнем целите си. По въпроса за а, атомната енергия, аз съм съгласен с колегата от партията на Зелените както и с господин Шунтис. Ядрената енергия не е възобновяем източник на енергия. Ядрената енергия е свързана с много опасности за човечеството. И тук говори, разбира се, само за а, ядрена енергия, използвана за мирни цели, а не за немирни цели, но дори когато се използва за мирни цели, ядрената енергия е опасна. Европа трябва да даде пример, да намали ядрената енергия и да се освободи изцяло от нея, е, вместо да увеличава присъствието на ядрена енергия и да я нарича възобновяем източник на енергия. Много от колегите имат е, силни аргументи, не са съгласни с тази позиция, но аз искам да им кажа, вашата позиция няма да ви помогне е, да постигнете вашите цели, господин е, Пьер Мюрел. Мюрел. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин е, Чунте за отличния му доклад. Ние споделяме неговото виждане – относно политическото положение в Албания. Сегашния политически застой очевидно забавя важни реформи и процеса на европейска интеграция. Един от основните елементи за изпълняване на политическите критерии от Копенхаген е демократичните институции да бъдат ефективни, да функционират ефективно, но вече от 9 месеца парламентът в Албания не функционира. Очевидно, ние трябва да имаме това предвид, когато подготвяме своето становище за членството на Албания. Това послание беше отправено към основните политически лидери на Албания през месец март от комисаря Фюлер от предишните разширения е ясно, че ако няма силен политически консенсус в страна кандидатка или страна потенциален кандидат, свързана с основните цели, решенията, които са важни за процеса на европейска интеграция, тогава страната не може да постигне напредък и се сблъсква с повече трудности. И така посланието на Европейската комисия към Албания беше много ясно. Демократичният дебат трябва да се провежда в парламента, а не по улиците. И аз съм съгласен с госпожа Пак по този въпрос. Сега, 9 месеца без функциониращ парламент, и мнозинството и опозицията трябва да положат всички възможни усилия, за да намерят решение и да се върнат към конструктивен политически диалог. Пътят за намиране на решение е да се спазва Конституцията от една страна и да има прозрачност – и на последно място, след последните избори, Организацията за демократични институции и човешки права на ОССЕ подчерта, че все още има някои слабости. Те трябва да бъдат бързо разрешени през едните месеци преди местните избори, които са предвидени за следващата година. И сега на по-положителна нотка. Можем да кажем, че страната действително постигна значим напредък относно либерализирането на визите, за да изпълни оставащите показатели, въпреки че все още има някои дребни оставащи неразрешени въпроси. В комисията по гражданските свободи представихме своята оценка. В понеделник представихме в съвета. Предложението на комисията ще бъде готово в едните седмици. Един от важните въпроси, които бяха подчертани в доклада на господин Чунти, се отнася до съдебната система и до необходимостта за прилагането на стратегия за реформирането на съдебната система – това също е полукал от предходни разширения. Това е ключов а, сектор за всяка страна, за да могат гражданите да упражнят своите права, за фирмите да могат да упражнят своите права, за ефективна борба срещу корупцията и организираната престъпност. Тоест в Албания тук трябва да се направи още повече що се отнася до борбата с корупцията и организираната престъпност освен това, което се очаква от процеса на либерализиране на визите, ние очакваме а, сериозно а, прилагане на законо... приятите закони. Също искаме да видим конкретни, значими резултати в сферата на реформите, които са започнати администрацията в държавната администрация също е подчертана в доклада. Това е също важен въпрос за модернизирането на Албания, както по пътя към Европейския съюз. Свободата и независимостта на медиите в тази област трябва да се постигне повече. Ние заклеймихме нападения срещу журналисти, но повече трябва да бъде направено в това отношение, както и повече по отношение на синдикатите, защото не винаги те играят ролята, която са призвани да играят. Един от въпросите, които оказва негативен ефект върху правата им, се отнася до закона за национализирането на тяхната собственост. Това е неконституционно и ние следим внимателно какво ще се случи по този въпрос в бъдеще. Положението с правата на жените и децата, тук също е постигнат значителен напредък, той трябва да бъде подчертан, но е допълнително необходимо да се работи за преодоляване на домашното насилие и на трафика на жени и деца с цел сексуална експлоатация. Едно от положителните развития е законодателството, свързано с борбата с дискриминацията в рамките на либерализирането на визовия режим, също спазване правата на малцинствата. Сега е, е необходимо да се премине към прилагането на тези закони. Имаме известни несъгласия с а, а, доклада а, относно структурните реформи, в економиката на страната, където има доста голям неофициален сектор. Но страната има растеж и бихме искали и другите страни от Европейския съюз да има такъв висок растеж. Също следва да се отчете положителната конструктивна роля на Албания в региона. Ще спра до тук, господин председател. Това са основните моменти, които считам, че трябва да бъдат подчертани. Благодаря много. Сега господин Хунтис за обобщение. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря всички, на всички колеги, които се изказаха за техните коментари, които ми са много полезни. Позволете ми да кажа, че някои от коментарите актуализират някои от нещата, които съм включил в доклада си, когато първоначално писах доклада. Това бяха неща, които не съм знаел. Например, факта, че е, е подаден е, въпросник, е, че е внесен въпросник също така премахването на визовия режим с, съседни държави. Благодаря ви много, защото това актуализира моят доклад. Сега по общите бележки относно това дали този доклад е по-положителен от предишни. Естествено е важно да се насърчи албанското общество и ако мога да ги насърча да, взем, да предприемат правилните стъпки, ще го направя в доклада си. Разбира се, обаче докладът трябва да бъде кратък. И на основата на моето посещение и информацията, която получих и помощта от други. Мисля, че е, горе-долу е, осъзнавам е, е, истинския размер на проблемите. Ние трябва да кажем на албанските власти, че те трябва да решат някои сериозни проблеми и трябва да ги напомним, да им напомним, че те би трябвало да бъдат на висотата на предизвикателствата и да намерят изход от политическата стагнация Може би някои от коментарите ми са остри. Аз лично смятам, че те са обективни и същевременно трябва да видим как Европейския съюз може да помогне на други държави и членки да се справят с тези проблеми. Въпроса за регистрирането на децата е също голям проблем. Децата, които се раждат в болница, са регистрирани. Има албанчета, които се раждат в други държави и те трябва да помогнат. Гърция също трябва да окаже помощ. Така че представете си проблемите, които могат да съществуват и които могат да бъдат причинени Изключително важно е да се реши проблема с регистрирането на децата, на новородените. Чухме какво казаха двете големи политически партии. Аз мисля, че двете големи партии носят отговорност за безисходицата, за политическата безисходица, защото тези две партии се сменяха във властта. Аз се срещнах с представители на гражданското общество и на политическите партии и ми се струва, че има е, проблеми и с избирателната система. И това е заключение, до което съм стигнал не само на базата на казаното от двете политически партии. Трябва да бъдем отговорни, не би трябвало да подкрепяме политическата партия, която принадлежи на нашето семейство, да се казва, че е прав господин Бериш или неговия политически опонент. Трябва да осъзнаваме какви са проблемите, трябва да повтаряме че парламента не работи пълноценно и че трябва да започне да работи както трябва, конституцията трябва да се спазва, но не можем да им казваме как да си решават проблемите, можем само да посочим какъв е проблема. По економиката тук трябва наистина малко да коригираме формулировката. Не съм включил нещо в доклада. Искам да изразя обаче тук пред вас мои резерви във връзка с економическото положение в Албания. Някои колеги казаха, че Албания заедно с други държави, имат сравнително висок економически растеж като процент от брутния вътрешен продукт. продукт. Погледнете Гърция. Гърция е в центъра на бурята. Ако погледнете статистиката, преди 2 и преди 10 години имахме най-висок растеж в целия Европейски съюз но всъщност това е бил въображаем економически растеж, а не реален. Може би е, съм бил е, малко остър. Трябва да отчета факта, че Албания е постигнала напредък и тук ще си ще променя малко формулировката, но албанската економика вероятно ще бъде изправена пред проблеми, ако не бъдат взети необходимите мерки. Аз мога малко да от е, да уточня. А може би кризата ще засегне Албания. Безработицата също е сериозен проблем. Да погледнем енергетиката. Енергеник, е, е, Албания разглежда проблема с, с енергията, възобновяемите източници на енергия би трябвало да бъдат приоритет по атомната енергия. Както казах, аз съм от идвам от Балканите. Балканите пострадаха много, има отворени рани и един, една нова ел, ядрена електроцентрала в Албания едва ли ще подобри отношенията и сигурността в региона. Има едно движение, което се нарича Безядрени Балкани и мисля, че то, това движение може да помогне. И мисля, че енергийният проблем е важен. Това беше всичко, което исках да кажа, господин председателю. Ще се опитам а, да внеса вашите предложения и коментари. В изменения текст ще работя съвместно с докладчиците. Да, благодаря. Това е първи, първото обсъждане на доклада до 5 май. По обед имаме време за внасяне на измененията. Сега преминаваме към следващата точка, която е заседание при закрити врата. Искам да помоля всички, включително и нашите приятели от комисията О, и съвета да се върнат за последната точка, защото по правилата трябва да се зачете процедурата по този начин.